Then good morning, everybody. Добър ден на всички. Относително рано е, но вече е 9.05 и мисля, че трябва да започнем, защото ни предстои много интересно заседание. Дневният ред е доста натоварен. Имаме тук големи експерти. Искам да започнем заседанието. Нека да попитам дали може да приемете протоколите от 25 януари и 9 февруари. Не виждам възражение. Значи приемаме протоколите. Може ли да приемем и дневния ред? Благодаря ви. Започвам с съобщенията на председателя. Първо, по отношение на последващите действия след последното заседание. Обсъдихме положението в Пакистан и тъй като времето не стигна, не можах да дам думата на представителя на пакистанското посолство. Аз го приканех да изпрати своите коментари в писмена форма. Той го направи. Те са изпратени на всички членове на комисията и на Джин Ламбард. Още нещо. Спомняте си решенията на срещата Гимних по отношение на прегледа на човешките права. Там се прие пакет. Той ще бъде официално прият на 25 юни. Ще се преразгледа плана за действие. Ще се предвиди представител за човешките права, ще има и декларация относно принципите, свързани с човешките права, които ЕС следва. Имаше специална среща, на която домакин беше Комисията по външни работи, там беше баронеса Аштан. Тази среща се проведе малко след събитието. Аз приветствах решението на Гимних, но критикувах факта, че декларацията ще бъде прията само от съвета и от службата по външна дейност. Няма планове да се включи парламента. Това е в разрез с обсъжданото до сега. Естествено, че идеите имат различни източници, но ние също бяхме източник на такава идея и аз критикувах факта, че парламента не се включва в тази дейност, макар че вече имаме Лисабонския договор и има институционална декларация. Госпожа Аштън каза, че е против идеята. Председателя на АФЕД, господин Брок, каза, че идеята е добра. Ние написахме писмо на баронеса Аштън, ще го изпратим днес или утре. Там ще напомним, че парламента трябва официално да участва. Ще напомним това на баронеса Аштън. Имаме няколко специални доклада, свързани с решаването на мандата Ще имаме доклад на Ричард Хауит следващата седмица и Бърнес Аштън ще може да вземе отношение по този въпрос. Сега по другите въпроси. За съжаление, във връзка с Япония, ни съобщиха, че на 29 март са екзекутирани трима затворници. Ние порицахме това действие Имаме резолюция, в която се противопоставяме на практиките на екзекуция в Япония. В тази връзка приветствам декларацията на баронеса Аштън. Тя прикани японското правителство да се присъедини към съществуващия мораториум, след като 20 месеца нямаше никакви екзекуции в Япония. Става ясно, че настоящия режим не иска да премахне смъртното наказание и даже не иска да се обсъжда въпроса. По отношение на Демократична република Конго проведохме среща с Дидие Камундо Батунди, борец за човешки права, тази среща беше организирана благодарение на Международния съвет за защита на жертвите на изтезания. Имаме доклад, секретарията може да ви го даде. Получихме информация за регион Масиси. Имаме война в този регион вече 19 години. Имаме съгласие за създаването на един смесен трибунал, в който участват различни международни юристи. Целта на този трибунал ще бъде да се преследват наказателно военните престъпници. Лицето, с което се срещнахме, ни припомни, че генерал Боскон Таганда, който е на свобода в Гома, трябва да бъде наказателно преследван. Още нещо по отношение на Демократична република Конго. Бореца за човешки права госпожа Бихамба, която беше тук и се срещна с госпожа Вержия на 7 март. Тя, между другото, е ръководител на една НПО, която се нарича Асоциация на жените пострадали от сексуално насилие. Тази дама даде интервю по BBC относно присъдата Лобанга. Тя получи сериозни заплахи след това. Скоро ще се срещна с посланника на Конго, тъй като знаете, подготвяме визита през октомври и ще повдигна този въпрос. По отношение на Бирма, имаше извънредни избори на 1 април. Председателя Шулц и баронеса Аштън поздравиха правителството и народа на Миянмар за тези малко или много справедливи, честни избори. Надяваме се, че тази страна ще продължи с процеса на реформи. Ще следим какво се случва. Мисля, че ще е добре в началото на следващата година да видим докъде са стигнали реформите в областта на човешките права. Аз се срещнах с националния комисар по човешки права. Може би може да го поканим тук, за да получим повече информация. На 23 април външните министри на Европейския съюз ще се срещнат и ще обсъдят а, своите позиции във връзка с санкциите на Европейския съюз, мисля, че ще има известна промяна по отношение на някои санкции. Ще следим какво се случва. Още нещо по отношение на Международния наказателен съд. Срещнахме се с Ана Гомес, с един борец за човешки права от Етиопския съвет по човешки права. Той каза, че положението в Етиопия в областта на човешките права хич не е розово. Има няколко закона, особено закона за борба с тероризма. По този начин и чрез тези закони се нарушава свободата на словото, пречи се на журналистите да работят независимо. Всички тези хора са наричани терористи и са обект на арести. Мисля, че в бъдещите ни разговори трябва да видим в каква форма ще следим какво се случва в областта на човешките права в Етиопия. По отношение на МНС, радваме се да отбележим, че Гватемала ратифицира споразумението за Международния наказателен съд на 2 април. Освен това има ново правителство в Малави. Малави ще бъде домакин на следващата среща на Африканския съюз, среща на върха. Ще напиша на президента на Малави да прояви строго си да не кани президента на Судан Омар Албашир, тъй като има издадена заповед за арест срещу него. По отношение на Бахрейн, господин Абдула Ал Каваджа, важен активист, беше арестуван. Той беше е, и провеждаше главна стачка вече 60 дни, тъй като се нарушава човешките права. Имаме различни данни за неговото здраве. Някои казват, че състоянието му не е толкова тежко, други казват, че е много тежко. Ще видим какво ще направим. Ще се обърне към председателя Шулц. Ако той не реши да действа, ще напиша едно писмо. Това са моите съобщения. Мисля, че сега сме готови да започнем с колегите от другите комисии изслушването във връзка с тайните задържания в борбата срещу тероризма. Виждам, че госпожа Лътфорд е тук. Тя е докладчик от името на комисията Либе. Хелен Флотра я няма, вероятно ще дойде тази тема. Тайно предаване и задържане, как да се защитават правата на човека в контекста на борбата срещу тероризма, не е нова. Тази тема е много важна и нашата институция, Европейския парламент, играе активна роля имаме временна комисия за разследване на поведението на европейските държави, когато става въпрос за тайно предържане и за предаване и задържане. Имахме доклад през 2007 година, освен това приехме резолюция с 46 препоръки към държавите членки съвета и комисията, там се изисква съвета и държавите членки ясно да заявят, че не желаят американското правителство да продължава с практиките на тайно предаване. Преди една година нашата година проведе семинар по темата тайно предаване. Там присъстваше професор Манфред Новак. Той сега работи в ООН е и се занимава с изтезанията. Там беше и експерта Джулия Новак. Получихме известни критики за това, че се отказваме от действията, които бяха предвидени във връзка с а, транспортирането и нелегалното задържане на затворници. Миналата година имаше доклад от групата Либе. Там се призовава за създаване на доклад по собствена инициатива. Тази препоръка също обаче не беше реализирана. Нашата комисия започна да работи. Сара Лътфорд ни помага. Преди Великденската вакансия комисията Либе също направи изслушване по темата. Днес нашето изслушване идва и в контекста на изслушването в комисията Либе. По това време излезе информация за това, че бивши ръководител на тайните служби в Польша е помагал на САЩ при създаването на таен затвор за членове на Алкайда. Сега се разследва тази дейност и НПО приветстват това, че се започва някакво преследване на съответните лица, но така или иначе нямаме сериозни резултати. В момента Хелен Флотра вече е тук. Добре дошла. Сега искам да представя нашите гости. Искам да обясня и защо някои от гостите не дойдоха. Поканихме експерти, които да присъстват тук. Те казаха, че това просто не се свързва с техните задължения, правомощия и отказаха. НАТО отговори по един конструктивен начин. In such um, um, human rights violations. Like in my own country, in Germany, we had even в Германия започнахме да разглеждаме в парламента случаи, в които германски войници са участвали в незаконни действия и са предавали афганистански граждани на САЩ които пък след това са можели да попаднат в Гуантанамо. Войниците въобще са в затруднено положение. Какви команди трябва да изпълняват? Тъй като законодателството е различно. Освен това, надявам се, че НАТО ще изпълни нашите препоръки по един или друг начин и аз се прикамвам НАТО да промени своята позиция. Защото когато става въпрос за международно право, понякога не става ясно кое международно законодателство трябва да се прилага в чужбина. Аз мисля, че когато става въпрос за човешки права, те трябва да се прилагат във всяка област. Поканихме и мисията на САЩ те казаха, че няма да дойдат. Те обаче ще се информират за нашата среща, макар че не присъстват физически. В Американския конгрес ще се следи нашата работа. Току-що разбирам, че пристигат служители на Американския конгрес. Добре дошли. Ще станете свидетели на една много интересна дискусия. Обръщам се сега към нашите гости. Господин Бен Емерсън, специален докладчик на ООН относно насърчаването на човешките права и борбата с тероризма. Господин Емерсън ще представи препоръки за най-добри практики за Европейския съюз и САЩ за интегриране на човешките права в борбата с тероризма, включително и ролята на парламентарния надзор, ролята на разузнавателните агенции и контрола върху борбата с тероризма. Освен това, на гости ни е господин Гералд Стаберок, генерален секретар на Световната организация за борба с изтезанията. Тази организация има много опитни служители. Настоящия заместник е, председател на тази организация е Дик Марти, който е автора на доклада на съвета на Европа относно тайното задържане. Господин Ставерок днес ще говори по отношение на предизвикателствата във връзка с международното сътрудничество. Мисля, че ще е интересно да получим информация относно международните служби, включването на темата в международни закони и политики и липсата на отчетност, как тази тема засяга международното плаво и какво може да се направи, за да се залечат отрицателните последици. Господин Клайв Стафорд Смит също сме поканили днес. Той е директор на РИПРИ, Той ще представи своя конкретен опит във връзка с затвора в Гуантанамо и други тайни места за задържане. Той ще представи и едно видеопослание от либиеца господин Абдел Хаким Белхач, който е бил жетва на задържане. Ще имаме, освен това, и едно видео обращение от господин Хуан Мендес, който е специален докладчик на ООН във връзка с изтезанията и всички, всяко друго жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Бяхме поканили и други гости, те не можаха да дойдат, както вече ви казах. Мисля, че ако техниката вече работи, трябва да започнем с видео съобщението на господин Мендес, след това ще дадем думата на нашите гости. Дали приветствате инициативата на Комисията а, по човешки права на Европейския права а, за проследяване на изслушването 27 март за стъпките предприяти от държавите членки на, на национално ниво за прилагане на резолюцията на парламента. С удоволствие участвам в а, това изслушване и благодаря организаторите за това, че направиха възможно моето изказване по, посредством видео. А, а, практиката на изваредно а, предаване и задържане а, означава а, нарушаване а, на всички правила на производството на национално ниво. Проведени са няколко проучвания на международни и регионални организации по човешки права, най-вече в контекста на човешките права в контекста на борбата с тероризма, нехуманното, ните изтезания и унизително отношение различни органи на, Европе... на Обединените нации са критикували а, тази политика, като са показвали, че тя а, означава сериозно нарушаване на международното право. А, има широка правна рамка в контекста на борбата с тероризма след, след 11 септември. Държавите членки трябва да поемат своята отговорност и да не съдействат за такива практики. Обединените нации проведаха такова проучване на глобалните практики на тайно задържане в контекста на борбата с тероризма и го представиха на 14-та сесия на съвета на по човешки права през юни 2010 -та в контекста на, на специалните процедури, отнасящи се до практиката на тайно задържане. Тези политики се оказаха широко разпространени. Доклада също така заявява, че разузнавателните агенции са процедирали в един правен вакуум и са прикривали своите действия. В, такива, в такава ситуация надзора липсва изцяло или е крайно ограничен а, и а, е неефективен. Експертите се заключиха, че почти във всички случаи няма съдебно разследване за твърденията за тайно задържане и на практика никой не е подведен под съдебна отговорност. Много от жертвите не са били обезвъзмездени, не са получили никаква компенсация. Експертите призоваха към държавите да създадат независими организации, които да разследват всякакви твърдения за тайно задържане извънредно предаване и да подведат под отговорност виновните, да започнат разследвания за нечовешко отношение и стезания, да гарантират правен надзор на тези трансфери, да предоставят средства за търсене на правата от страна на жертвите и компенсации за тях. Аз подкрепям тези препоръки на съвместното проучване и призовавам държавите членки а, да а, изпълнят тези препоръки на съвместното проучване. От 4 април за съжаление, сме получили само 9 отговора, три от които произхождат от държави членки на Европейския съюз. Аз искам да се възползвам от този случай, за да насърча останалите 6 държави членки на Европейския съюз да дадат съответния отговор. Аз съм поел ангажимент към правителството на САЩ, включително съм отговорил на искане да посета Гуантанамо да се видят дали се използват такива така наречени черни локации и дали има извънредни предавания. Моите разговори с правителството на САЩ е са, са все още конфиденциални, но протичат в дух на сътрудничество. Опитите на Европейския парламент да подведе под отговорност а, а, официални лица за участие в тайно предавания – а, а, за съжаление, се придвижват много бавно. В повечето щатове парламентарните комисии работят, а, които бяха създадени за да разследват тези а, случаи а, и да се проведат съдебни а, а, разследвания а, действат бавно и отговорят, и а, изхода не потвърждава, нито пък а, отрича съществуването на тези твърдения. едно средство да се повиши отговорността и да се а, е, борим с а, е, а, е, положението на безнаказаност е да укрепим законодателната система и, и разследванията екс официо, като а, всички жертви а, тъй като всички жертви не, не са наясно с съществуващите механизми, липсва им а, а, увереност, че техните оплаквания ще бъдат разгледани. А в това отношение трябва да се подчертае, че липсата на безпристрастни а, разследвания на твърденията за на нечовешко а, отнасяне и а, в резултат от това безнаказаността на извършителите означават а, нарушаване на членове 12 и 13 от Конвенцията срещу изтезанията. Властите в няколко страни са възпрепятствали разследванията и съдебното преследване и а, доказателств, а доказателствата са наистина на страната на националните служби. Още повече всякакви процедурни правила, които ограничават правото за търсене на а, възмездие, трябва да бъдат провеждани по един законен път и да са пропорционални на целите. Никога не трябва да се дава привилегия на, на тайните служби на една държава или да се а, въвеждат така наречените всеобщи забрани – Последният ми доклад на съвет, към съвета на, по човешки е, права се фокусира а, е, върху комисията за разследване като един силен и гъвкав инструмент, който може да помогне на държавите да изпълнят своите правни а, е, задължения и да предоставят ефективни средства за търсене на правата им от страна на жертвите за минали нарушения. Няколко съвременни национални комитети комитети за разследване или комисии за разследване започнаха да разследват наистина съучастничество в такива изтезания. Две такива комисии са създадени в Обединеното кралство, а, Гибсън комисията и Канадската комисия за разследване по отношение на жертвата Махер Арар. Също съм осведомен за неодавен, неодавнашен доклад на полските медии, че прокурори са били а, обвинени а, в съучастничество с а, в действията на полските разузнавателни служби, но тази информация не е потвърдена. Що се отнася до препоръките до, за бъдещата политика, включително и сътрудничество с страните, които може би са практикували, искам да подчертая, че практиката на а, задочно задържане при която съществува риск за изтезаване в ръцете на приемащата държава, означават нарушаване на задълженията по международното право т.е. задължението да не се трансферира лице в друга държава, където има основание да се вярва, че лицето ще бъде изложено на риск от изтезания. В това отношение съм уверен, че дипломатическите служби не са достатъчно надежни и ефективни. Държавите не могат да се позовават на дипломатически уверения като една гаранция срещу изтезанията и нехуманното е третиране на лица, които са под риск да бъдат подложени на изтезания. При това ние сме разтревожени, че държавите редовно получават и разчитат на информация, било като разузнавателна или като доказателство за производства, чието източници са един всъщност риск, а, а, че са получени като резултат от изтезания. А, получаване и а, разчитане на информация от трети лица, която може да бъде компрометирана, тъй като е била изтръгната с а, а, изтезания, в никой случай не валидизира използването на, тази, а, на тези доказателства като приемливи а, в съда и а, не служи за целите за а, профилактика на тази практика. А, и за това в член 15 на Конвенцията срещу а, изтезания трябва да се работи по превентивни мерки, да се създава а, ситуация, в която да не се насърчават а, тези, които злоупотребяват а, с а, а, лошото отнасяне като средство за изтръгване на признания или за потвърждаване на информация, а да се използват само правни а, средства. И на последно място, Въпросите, които обсъждаме, не са само академични, нито само правни. Те стигат до самата сърцевина на човешкото достоинство и тъсенето на, прав... на правда. Те се отнасят до това, кои а, човешки същества, защо човешките същества а, трябва да се радват на достойно третиране. А, ние не можем да си затваряме очите за тези практики, но не можем и да. А, пренебрегнем внушителната международна рамка за спазване на човешките права, която съществува от години в, в контекста на борбата с безнаказаността. Благодаря за вашето внимание. Благодаря на специалния докладчик на ОНЕ, докладчик по темата за борба с изтезанията. Много полезни са неговите препоръки. Секретарят мисля, че ви раздаде съдържанието на текста. Приветствам и господин Коелю, който преди това беше член на комисията, занимаваше се с борбата с, изтезанията. Сега господин Емерсън, специалният докладчик на Обединените нации. За мен е удоволствие да участвам в това така важно изслушване бих искала да благодаря на подкомисията, занимаваща се с човешките права за тяхната покана. Колеги вече споменаха, че през 2010 година четири специални мандата са били предоставени от страна на съвета за защита на човешките права на ООН. Мандати свързани с справене с изтезанията. Имаше специален докладчик по въпросите свързани с изтезанията. Освен това, световните практики, свързани с правенето с тероризма и задържането на заподозрени лица в тази връзка. За съжаление, по доклада не бяха, предостав... не бяха предприяти никакви а, действия. Нищо не беше приведено на практика. Докладът беше представен през 2010 година. Има региони, които са засегнати ам, от случаите за незаконно предаване и задържане. Беше проведено проучване, което искаше да покаже а, някои от примерите, свързани с тайното предаване и задържане и случаите на безнаказаност. Целта е да се а, премахнат а, тези порочни практики, да се предприемат инициативи, свързани с борба с а, измъчването и нелегалното задържане и да има компенсации и обещетения за жертвите. Както казах, проучването беше проведено от съвета на ОНЕ за защита правата на човека. Много от случаите, които споменах, бяха включени в това проучване. 59 страни са засегнати, 9 от които са членки на Европейския съюз. Бяха приканени правителствата да предоставят информация за мерките, които са били предприяти при разследването на предполагаемите предавания и задържания. И освен това да се предприемат мерки, така че ам, нещата да стават, задържанията, предам да стават по законен начин, съобразен с международното право. До този момент от тези 59 запитвания сме получили само 9 отговора. И от 9 запитвания към държавите членки, само 3 от тях са отговорили. Искам да използвам тази възможност и да призова и да приканя останалите 6 държави, членки на Европейски съюз, към които сме се обърнали, да ни предоставят информация. Днес искам да се съсредоточа върху ам, въпроса с въпросът свързан с това, какво е довело до тайното предаване и задържане на заподозрени е, лица и какво доведе е, до е, така грубото нарушаване на международното законодателство, свързано с, защита на човешките права. Господин Шайнан проведохме разговори и той изготви препоръки, базиращи се на добрите практики и какви методи използват тайните служби при набирането на информация. Нека да подчертая, че тайните разузнавателните служби играят една много важна роля при защитата на съответната държава и съответното население. Те играят важна роля а, при осигуряване на сигурност и при защитата срещу тероризма. Обаче това трябва да става, като се взимат а, предвид защитата на човешките а, права и всички други правни разпоредби. В някои юрисдикции тайните служби са а, обвързани в някои правораздавателни практики. И няма разлика между ролята на полицията на страна и а, ролята на а, тайните служби от друга. По този начин има риск да се създадат паралелни а, правораздавателни структури. Трябва да се избягват тези практики, при които се обединяват тайните служби с правоохранителните органи. The exercise of those powers should be Има случаи, в които има подозрения, при които съответното лице е извършило съответното деяние. Но преди всичко, тайните служби никога не трябва да имат правомощия да ограничават свободата на това лице за целта на събиране на доказателства. Обаче тези практики са станали много чести през последните 10 години. тайните служби през последните години прилагат практики, които ограничават прозрачността. Освен това, поемат и ролята на право прилагащи органи, като по този начин се стига до ограничаване свободата на задържаните лица. Такива практики трябва да бъдат забранени от националното законодателство и ам, учрежденията за задържане трябва да бъдат подложени под, на контрол. Тези служби, които споменах, извършват своята работа тайно, далеч от обществото. И в тази връзка трябва да се даде повече достъп на медиите и на обществото да контролират да имат поглед върху тяхната работа. Трябва да има комбинация между а, действията на а, институциите за надзор и граждански институции, които да са независими от тайните служби, но те са важни а, за изпъл... изпълнителната власт. Трябва да има разделение на властите при изпълнението на тази важна функция. По този начин ще има независим надзор над службите при изпълнението на техните действия, които трябва да бъдат съобразени с съответното национално право и съответното международно право, свързано с защита на човешките права. Освен това, искам да изразя моето съжаление от взетото решение на районния съд на Колумбия. Решение взето на 2 април. Бяха зададени повече от 40 въпроса, свързани с а, това какво е било участието на тайните служби на Обединеното кралство. Решението е много разочароващо, защото то противоречи на а, нуждата от а, прозрачност и надзор над работата на тайните служби. Освен това, това решение е много изненадващо, защото то не се позовава на ам, на конкретни правни разпоредби. А знам, че съдът трябва да прилага конституционното право и да следи за установяване на правен ред държавата. Сега, относно жертвите. Важно е жертвите да имат възможност да подадат жалба или в съда, или да се обърнат към омбудсмана. Органите, които получават и обработват тези жалби, трябва да са изключително независими и от агенциите а, за разследване, и от изпълнителната власт. Това са несъдебни организации, част от тях имам предвид, които могат да бъдат оправомощени да обработват такива такъв вид оплаквания и жалби. Освен това, за жертвите трябва да бъдат предвидени компенсации и обещетения от страна на съда. Знам, че се обменя информация между правоприлагащите органи и тайните служби. Понякога съществува риск при споделянето на тази информация а, тя да се използва по незаконен начин в други области. Подчертавам, че работата на тайните служби трябва да е включително коректна, законосъобразна и само по този начин да се осъществява борбата с, с тероризма. Важно е да се спазват правните рамки, които са заложени и а, действията да са свързани а, с из, правилното изпълнение на разпоредите на международното право. преди да се споделя някакъв тип информация от страна на разследващите ам, органи трябва да има оценка, оценка, която да включва в себе си аспекта за защита на човешките права. Надзорните механизми в страните, които са партньорки по разследванията, трябва също да са съобразени с международното право. Понякога задържаните са съдени в съвсем обикновени съдилища. Но при всички положения трябва да се взема преди върховенството на закона. В някои производства се а, представят доказателства, които са получени по незаконен начин, т.е. чрез измъчвания. Важно е, е за всеки заподозрян в тероризъм да има право бързо да получи адвокатска защита, съдебна защита. По този начин ще се извършат, ще се приложат превентивни мерки, които ще предотвратят по-нататъчни действия, свързани с измъчване или турмоз. Държавите имат отговорност за прилагането на превентивни мерки. Предотвратяването на тероризма част от е, задълженията на страните са в член 6 от съответния международен акт. Общото събрание на ООН подчерта, че не трябва да се а, е, води борба с, с дем, самите актове на тероризъм, а трябва да се изготви стратегия, която да се да е насочена към справянето на всякакви терористични практики в световен мащаб. Такъв тип стратегия включва прекратяването на продължителни конфликти, да се предвидят компенсации за жертвите на тероризма, да се прилага върховенството на закона, да се наказва системното нарушаване на човешките права, да се премахна етническото религиозно е, е, етническата и религиозна дискриминация, да се избягва маргинализирането. Всички политики, свързани с борба с тероризма, са свързани с сериозни нарушения и са довели до порочни практики в всички части по света. мерките трябва да бъдат свързани с борбата с тероризма. Те трябва да включват в себе си най-добрите практики, които да обхващат правните задължения на държавите членки. Освен това, тези мерки са свързани с всяка една краткосрочна или дългосрочна стратегия за борба с тероризма. Трябва да се премахнат тези порочни практики, които могат да доведат до набирането и на други подръжници на тези практики. Благодаря, господин Емерсън. Благодаря за вашите подробни ам, препоръки, е, препоръки свързани с тайните служби. Сега давам думата на господин Ставерък, е, генерален секретар на Международната организация срещу измъченията. Благодаря. Благодаря за това, че разисквате този въпрос, защото моят опит показва, че когато става въпрос за разговори по темата с европейски правителства, нямаме голям успех. Темата се измества общо заето. Много често ме питат дали са заличени отрицателните последици. Не, не смятам така. Виждаме, че все повече и повече се изтъква борбата с тероризма като нещо важно. Има няколко въпроса, които трябва да бъдат разгледани, когато става въпрос за тайното предаване и задържане. На първо място кризис, е, кризисната ситуация по отношение на отчетността. Виждаме, че има липса на отчетност и това е проблем. На второ място има злоупотреби по отношение на антитерористичните практики. Говори се за нашата сигурност и се стига до злоупотреби и от страна на разузнаването. Целият този контекст, цялата тази тема е свързана с а, американската администрация. Естествено, след идването на власт на Обама има известни положителни стъпки в правилната посока. Много често обаче има целенасочени убийства, има военни съдилища вместо граждански съдилища, без да се дава обяснение, без да се отчитат човешките права. Постоянно се говори за някакъв конфликт и с него се оправдава всичко. На първо място имаме обаче кризис на отчетността. Жертвите на тайно предаване е, са лица, които са лишавани от каквито и да било е, привилегии, е, човешки права, няма сътрудничество с разследвания в трети страни, както знаем и от Wikileaks има активна намеса в разследването на евентуални изтезания в трети страни. Знаем сега, че САЩ няма никакъв интерес от това да има наказателно преследване в тези случаи. До какво стигаме съответно? Стигаме до сериозни пропуски в нашата международна политика за справяне с изтезанията. Знаете, че в международната политика имаме изискване не само да няма изтезания, но и всички изтезания трябва да бъдат разследвани. И ако една страна не желая да разследва изтезанията, така се създава опасен прецедент в световен мащаб. И мисля, че едно от посланията във вашия доклад трябва да бъде да се оказва натиск върху САЩ да сътрудничат за течащите в момента разследвания на изтезанията. Както Бен Емерсън изтъкна, много е важна и темата за сътрудничеството на разузнавателните служби, особено след 11 септември. Тук се прави връзка с тайното предаване и задържане като практика въобще. Е, въобще парадигмата се, се промени след 11 септември. Създаде се една военна парадигма. И благодарение на нея обсъждаме тези въпроси въобще днес. По отношение на сътрудничеството с разузнавателните служби, комисията Либе вече се изказа преди две седмици. Искам да направя един допълнителен коментар във връзка с някои страни, с които имало сътрудничество през последните години. Сега е дошло времето да се види до каква степен европейските правителства са се ангажирали с репресивните структури в някои страни, разузнавателните служби и как са им предавали легитимност. В а, някои страни, в които има преходни реформи в момента, трябва да се осъществи структурно преразпределение – разузнавателните служби по някакъв начин заместват в много страни е, системата на правосъдието и това е сериозен проблем. По отношение на сътрудничеството с разнователните служби е свързано и с сътрудничеството в областта на човешките права, естествено. Има недостатъчни стандарти в областта на международното сътрудничество в разузнавателната област. Когато става въпрос за изтезания, за произволно задържане, има много различни правила и практики. Няма единен стандарт в различните региони. Наскоро в Канада бяха направени изказвания от министри, както и в Дания, от външния министр – според които разузнавателните служби могат да работят така както им е угодно и според изказалите се това не е проблем. Специалният докладчик за тероризма, предишният специален докладчик, заяви, че трябва да се внимава много, когато се получава информация и да се види по какъв начин се изтръгва тази информация. Много е важно в вашия доклад да се говори за надзор върху разузнаването. Трябва да има ясни, единни стандарти и тези стандарти могат да бъдат стандартите представени пред съвета на ООН по човешки права. Ако проучите съществуващите механизми за контрол в Европа, ще видите, че най-често се говори за провала на известни стратегии. И се говори за това как да има превенция на нарушенията от този тип за бъдеще. След като стана ясно, че е имало тайни задържания, очаквахме да има разследване за това как за бъдеще да се отчитат по-добре човешките права, да се спазват те и как да се включи сътрудничеството между разузнавателните служби. Очевидно е, че съществуващите структури, дори в по-развитите страни в това отношение не реагираха както трябва. Реагираха разследващите журналисти и някои прокурори. Така че системата се провали. Нямаме системна актуализация на действащите практики. И ето защо специалистите по външни и вътрешни отношения трябва да направят своите препоръки защото така, че структурите да станат по-ефективни и да има механизми за защита, когато става въпрос за пропуските при обмяната на разузнавателна информация. Поверителният характер беше засегнат той, не искам да повтарям казаното от Хуан Мендес, но в много места има сериозни притеснения по темата между другото, обърнете внимание на отличния доклад на Дик Марти в рамките на съвета на Европа. Там се говори за свърхизползването на поверителността, за да се избегне отчетността. Когато говорим за международно сътрудничество, не трябва да забравяме, че ако страните имат възможност за жалби по отношение на международното сътрудничество, то се улеснява. На второ място, когато става въпрос за дипломатическа намеса, стана ясно, че тя не е особено надежна. Къде е проблема? Проблема не е, че не можем да изпращаме едно лице в друга страна, защото има риск от а, изтезания. Проблема е, че когато то се изпрати, това лице, има изтезания. Така че основният принцип за справянето с тероризма трябва да бъде отчетността. И тук трябва да се включи и координатора на Европейския съюз заедно с а, работата на други лица по отношение на насоките за изтезанията и така нататък. Въобще, отчетността трябва да бъде сериозно разгледана. От а, своя собствен опит а, мога да кажа, че винаги е в подобни разговори се говори за защитата на човешките права. Когато зададем въпрос обаче, защо се провалихме, е, неизменно стигаме до липсата на отчетност. И ето защо вашата комисия може да допринесе много сериозно тук. Благодаря. Благодаря, господин Стаберок. Вие на няколко пъти споменахте кризата с отчетността и в края говорихте за нея. Така си спомням, че Забравих да задам един въпрос е, към господин Немерсон. Казахте, че от 9 е, държави от Европейския съюз, е, към които сте се обърнали, само 3 са откликнали. Бихте ли ни напомнили кои точно са те, за да им напомним? Е, всъщност е, ще ви напиша отговора, тъй като сега не мога да ви кажа. Мога да ви кажа обаче, че Германия, Чехия и Великобритания са откликнали. Добре, значи, както виждате, има причина за това да не оповестите тази информация тук. Вие ще ни я дадете в писмена форма и аз ще гарантирам, че ще предам тази информация на нашите членове. Освен това, ще информирам и колегите от различните страни, защото тази информация трябва да се използва в вътрешен план, да се зададат въпроси на националните парламенти. Сега ще дам думата на господин Клайв Смит. Той ще представи един видеозапис. Да, много накратко ще въведа това видео, за да влезете в контекста. Мисля, че е изключително важно да чуем самите човешки същества на другата, другия край на. А, а, през 2004 година имахме такъв случай, когато британците заедно с ООН а, се заклятничеха да го изпратят обратно при Кадафи в Либия и той беше изтезаван. Сега ще чуете неговото видео и помислете. Първо вижте, вгледайте се в очите му. И дали ще видите месеците и годините на изтезание. И второ, помислете си за армията. този човек е, е, бил там и а, иронично фактически изпълнявал нещо, което е било в духа на исканото от а, премиера на Великобритания Давид Камерон. Тоест, а, те жертват интересите си. и личните си. Искам да си помислите за, по този въпрос. Мисля също така за това дали ние в а, Европейската общност бихме сътрудничили с хора, които прилагат смъртната присъда или с хора, които прилагат изтезания. Нека да отговорим и на тези два въпроса. И последно нещо, което много ме тревожи. Аз съм бил, имал привилегията да се срещна с тези човешки същества, именно хората, които вземат решение и ги пращат на изтезания, пет пари не дават да се потрудят да се срещнат лично с тези човешки същества. Не, не отделят време за да опознаят личната им съдба. Да, разбрах. Съпругата ми аз ви благодарим, че разглеждате въпроса за предаването. Аз като много други жертви на такова предаване моля за извинение. Ние искаме правосъдие, така че това да не се повтори с никой друг. Нашата история е една коя, е, история, която хвърля сянка върху демокрацията. Не е възможно да ви кажа всичко в моето послание, затова ще бъда кратък. В пролет, през пролета на 24-та, съпругата ми и аз бяхме качени на самолет от малайзийците към, до Банкок и попаднахме в ръцете на ЦРУ, американските агенти ни заведаха в един таен затвор и злоупотребиха се с нас, трябва да кажа, по един, за съжаление, по един начин, който, с който те са популярни. Бях укачен, завързан за китките си и бях много тежко прибит. Жена ми също бе измъчвана. Днес за нас е мъчение да говорим за това. Бяхме с качулки, оковани, приковани към пода на кабината на самолета. Това бе едно мъчение. И жена ми, и за жена ми, и за мен. Аз дори не знаех, че тя е в самолета, докато не пристигнахме в Либия. Всичко, което знаех е, че самолета е спрял някъде. Бяхме изпратени в една а, килия в а, Таджура, един а, човек свали качулката ми и аз видях муса коса пред себе си. Чакахте, каза той. Той каза, че сме спряли някъде и каза, да, това е един остров в Индийския океан. След това попаднах в либийски затвор за следващите 6 години. Бях измъчван, изтезаван. Много европейски, и американски и британски агенти идваха да ме разпитват. Преминах през един псевдопроцес и бях осъден на смърт. Очаквах да бъда убит, но бях освободен на 23 март 2010 година. И цената на моята свобода беше, че аз а, трябваше публично да кажа, да се откажа от мечтата си за революция в а, Либия американци, британци, французи и други е, нации ни помагаха и за това ние им благодарим. Но това не променя положението за моето отвличане от Тайланд, моето изтезаване, отвличането, изтезаването на моята, и на моята съпруга, което беше незаконно и неморално. Ние изпитваме положителни чувства към американците и британците. Ние искахме те да ни освободят от Кадафи. Ние се надяваме, че ще има една нова Либия, освободена от своя диктатор, с положителни взаимоотношения с Запада. Но тези взаимоотношения трябва да почиват на спазване на правата и правосъдие. Само посредством едно извинение за миналите грешки, спрямо мен и съпруга ми може да ни проправи пътя да вървим напред като приятели. Аз се надявам, че вие в Европейския парламент ще направите всичко по силите си да насърчите държавите, които са участвали в изтезания и така наречената война с тероризма, да се освободят от своето бъдеще минало и да обещаят никога да не го повтарят. Благодаря. Това е човека, който сега ръководи военните в Либия, но а, той беше борец срещу Кадафи. Тоест, неговите цели бяха същите като нашите. Но нека да поговорим за принципите. Сич, всеки знае, че нашите принципи, било в а, а, ООН или в Европейския съюз, е да защитаваме свободите на хората. И всички сме съгласни, че понякога хората биват лишавани от тези права. Но има Конституция на Обединените нации. Това, което трябва да направим, когато а, сме свидетели на неспазване на човешките права, а, много силно да вземем позиция, а, така че държавите да не лишават своите граждани от свободи. И трябва да сме много строги. Когато се вглеждаме в големите грешки, които са допуснати, бил съм в базата Гуантанамо поне 25 пъти. Ние, вие не може да дойдете. <laughs> Единствения начин е да попаднете там като затворници. Всички тези места от рода на Гвантанамо са практикували тайно предаване. И причината да го правят тайно е същата причина, поради която в Штатите хора биват убивани през нощта в резултат от смъртна присъда. Защото това може да се върши само тайно. И аз съм повтарял много пъти, че не това е най-важният проблем. Защото хората винаги се ужасяват от изтезанието, но най-голямото предизвикателство и нашата битка, е, това е битка за предотвратяване на а, тайния характер, да спрем правителствата да не практикуват а, тези неща по таен начин, и да използват националната сигурност като претекст за това. Едно от нещата, за които трябва да настояваме пред политиците е Кент Кларк, например, го казва и имаше един доклад, че наистина тази тайнственост се задълбочава. И аз помолих господин Кларк да се вгледа във всичко това. Аз самият имам някои привилегии, имам достъп и съм видял много неща. И не мога да ви кажа всичко, защото то е конфиденциално, но мога да ви уверя, че всичко, което съм видял с малки изключения, е всъщност уж национална сигурност, а е заплаха за спазване на човешките права. Тоест, трябва да се разгледа в детайли материала, документите, защото правителствата по целия свят ни дават доказателства за тези трагедии и грешките се повтарят и повтарят. Миналата седмица бе сключен меморандум за разбирателство между САЩ и Афганистан с цел да се възцари правосъдие там но афганистанското правителство трябва да признае, че е прилагал задържане без съд. Какво друго можем да кажем, освен на, на афганското правителство, освен трябва да поемете ангажименти, да спазвате правосъдието и да има съдебни процеси. И какво правим? Една мразена група терористи. Всички в Европа а, знаем а, за това. Ще ви разкажа за няколко случаи. Две извинения се използват обикновено да се оправдае необходимостта от тайнствеността. Първото е използвано от британското правителство често, че трябва да имат такива конфиденциални неща, иначе Америка ще спре да сътрудничи с нас. Ето с Бен Алхамид, когато представлявах, той бе е, предаден в Марокко от щатите. Е, там бе страхотно измъчване, отрязване на половия член и така нататък. И МАЙ-6 участваха и пазеха цялата информация конфиденциална. И виждате какви ужасяващи, смущаващи неща сме практикували. И те казват, че ако няма конфиденциалност, американците ще спрат да работят с нас и този съдебен процес, който беше успешен, фактически доведе до, едно, до един лек срив между британските и американските органи. Господин Шоя, който отговаряше за целията работа около Бел на Ладен, ще ви кажа, че а, един агент на ЦРУ е каза, че а, това всъщност а, тези а, успешни процеси не са довели толкова до разрив, а едно малко развълнуване в отношенията между а, органите. И стига сме изтъквали този претекст. Има твърдение, че това да, че това създава проблеми с други демокрации. Друг е въпрос е, че трябва да поставим под въпрос дали цялото това понятие или да, да се сътрудничим е толкова важно за нас. Ето ви аналогията с смъртната присъда. Ние вземаме позиция да не сътрудничим в така както с прилагането на смъртна присъда и факта, че по време на революцията една ракета улучи сграда на Кадафи и се получи достъп до документацията и тогава британското правителство се фукаше с всичко това. И най-вече шефа на MI6. Какво получихме за всичко това? Просто една репутация силно очернена. Няма да продължа, но ще прочета нещо, което прочета вчера във вестниците, именно Никола Саркози авторизира прочистване на либийци, които живеят в а, а, Франция. И това показва, че френските тайни агенти постоянно са шпионирали дисиденти и така нататък и са позволявали да бъдат убивани сега. Ето, това излиза на светло. И колко ужасяващо е това. Сега правителството на Великобритания а, пак говори за нуждата от а, тайнственост, но все още не е късно. Ако не можем да се получим от историята, ние не я разбираме тогава и да се сложи край на тези практики, това можем да го повтаряме и повтаряме и никога няма да се уморим да го повтаряме. И ще свърша като кажа, че най-силното оръжие в нашите ръце срещу екстремизма и насилието е прилагането на човешките права. Защото ако се държиш почтени, повече, почтено, повече хора те харесват, по-малко те мразят и повече хора ще ти помагат и е от жизнено важно значение да разберем тази а, полка и това ще ни направи по-силни, отколкото ако работим в тъмните деби на тайнствеността. Благодаря. Благодаря на господин Стефард Смит. Правилно казахте, че най-голям, това е най голямо оръжие, е да се придържаме към нашите стандарти, когато започнахте вашата презентация, ние слушахме и видеопосланието и вие представихте една личност и неговата жена, които са били а, жертви, но имат едно добро разбиране за нас, подобно на нашето. И това ми напомня, че също така у нези хора, които обаче са ужасни престъпници, които вършат ужасяващи действия като терористични действия, имат едно разбиране за обществото, с какво, което е противно на мен и не бих желала и един ден да бъде мой принцип. И за това трябва обаче, въпреки всичко, да спазваме и техните права, защото ние имаме едно друго разбиране за правата на човешките същества често сме изправени именно а, срещу реалността, колко ужасни са тези хора, колко са принизени като човешки същества и въпреки това трябва да се радват на права. Остава ни около един час за други изложения и за една дискусия. И за това ще открия дискусията и ще дам думата най-напред на нашият докладчик Сара Латфорд. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Много съм благодарна на всички оратори, които взеха, взеха думата тази сутрин и ни предоставиха такава изчерпателна информация, която можем да използваме тук като храна за размисъл. Освен информация, те ни предоставиха и насоки. Искам да започна като кажа, че е, съм съгласна с това, което казаха господин Емерсън и господин Клайн Статворд Смит. Е, безкрайно се говори през последните години, че трябва да се откажем от свободата за сметка на сигурността и че трябва да направим този избор. Винаги съм се противопоставила на това. Това е един а, фалшив, неправилен избор. Освен това виждам, че е дошло времето, в което има все повече хора, които настояват да се извършва контрол и надзор над работата на определени служби. Сега да се върнем към един друг въпрос, свържен с човешките права и борбата с тероризма. Че човешките права не трябва да бъдат нарушавани за сметка на мерките, предприемани срещу тероризма. Едно послание, което е повтаряно многократно. Послание, което е свързано с секретността, с поверителността на действията и за това, че нещата се случват при закрити врата в таинственост и ние ставаме свидетели на много а, неща и като а, граждан Обединеното кралство. Аз съм съгласна с много от нещата, които каза Клайв за това, което се случва в Лондон и за намесата в гражданските производства. Освен това и практиките, които се използват в производствата, свързани с свързани с разследването на иммигранти и депортирането на иммигранти. И всичко това се прави в името на националната сигурност. Така се е твърди. Това са оправданията, които се предоставят. Всичко се поставя по чапката на националната сигурност. Никой не отрича, че има случаи, в които ем, наистина има основания а, за запазване на а, поверителността на материалите, на източниците, на методите, които се а, прилагат. Но когато говорим за това, че трябва да се потули потулят някои практики, които не са удобни, които са а, срамни, смущаващи, а, тогава всичко се забулва а, в а, тайна. Не трябва това да е причината, която да блокира разследванията, съдебните разследвания. Имахме такива случаи преди години в държави членки на Европейския съюз комисията Либе следи какво се случва в държавите членки, дали те следват принципите, свързани с отчетността. ролята на тази подкомисия е да следи какво се случва в международен мащаб и дали Европейския съюз може да поеме водеща роля в тази област, но първо трябва да приведем в ред собствените си неща, преди да обръщаме взор навън. Господин Емерсън каза а, нещо, което е важно за това, че трябва да внимаваме ам, разузнавателните служби да не се превръщат в правоприлагащи органи, да мутират в правоприлагащи органи и да а, поемат правомощия, свързани с задържане и предаване. Това е тема, която е била обсъждана в Европейския парламент години наред. И това е темата свързана с надзора, упражняван върху разузнавателните служби. Прави се опита чрез не, независими парламентарни комисии да се упражнява този надзор върху изпълнителната власт, така да се каже. И има хора, които се занимават и с а, щекотливи а, теми, но пак казвам, не трябва нещата да се пазят в тайна, когато е, е когато става въпрос за някакви е, незаконни или някакви смущаващи практики. Господин Бахач използва фразата да излезем чисти. Ам, може би тук се говори за отчетност. Не. Това е нещо, за което и ние говорим. Да сме наясно с това, че да, трябва да се справяме с тероризма, да се борим с тероризма и ам, за подозрените лица да бъдат изправени пред съда, но това да, да бъде един справедлив съдебен процес и да бъдат след това осъдени, да излежат присъдата си, но това да стане по законно установения ред. Благодаря ви, благодаря ви за всички ваши изказ... изказвания, които наистина показаха какво е ваше отношение. Благодаря, баронеса Латфорд. Сега давам думата на докладчика от Либе, госпожа Флотев. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на нашите гости. И аз имам няколко въпроса в началото на своето изказване. На първо място, нека да благодаря на директора на Риприих за неговото представяне на видеото на господин Белхач. Аз се срещнах с него благодарение на юристите на Риприев и медиационната работа, която беше извършена. Всъщност тази среща беше нещо изключително впечатляващо. Тук става въпрос за участие и на европейци, между другото. Сега по въпросите. Първо, в Малайзия той е бил в незаконен затвор. и въобще не са давани никакви основания, защото той е бил задържан. Първо той е бил в център за нелегални иммигранти. Съответно, въпросът ми е следния, а той е важен за бъдещите ни отношения с страни в преход, като Либия, например, но не само. Говори и за други страни, които са изпитали на гърба си революцията – Защо? Защото утре страните на Съюза могат да се окажат в положение, в което е, господин Белхат ще бъде техен събеседник. Утре някой друг е, политик ще се окаже жертва на насилие. Въпросът ми е към господин Емерсън. Написали сте отличен документ – аз подкрепям този документ. Господин Декартофер, координатор за тероризма, участва като автор и един датски министр. В този текст се казва, че трябва да има реформа на системите на сигурност в страните в преход, страните от арабската пролет. Виждате с какъв кредит на доверие ще се радваме е, и ще се ползваме в тези страни. До сега не е имал никаква светлина по проблема. В тази връзка искам да кажа, че съм удивена, че в този текст не се говори за нарушения извършени от страни на Европейския съюз е, или от страна на САЩ в тяхната борба срещу тероризма. Както каза госпожа Лътвард, ефикасността на борбата с тероризма зависи от а, е, нашето спазване на човешките права и конвенцията по човешки права. Сега по въпроса с разследването в Полша. Можехме да вземем и друг пример. Мисля, че 5-6 години след доклада ФАВА става ясно, че държавите членки имат а, сериозни трудности в а, правенето на независими прозрачни разследвания. които в крайна сметка да доведат до компенсация на жертвите. Нещата не са лесни, естествено. В Полша тече сега едно разследване и да се надяваме, че след него ще има някакъв положителен резултат. Както каза господин Емерсън, обаче няма достатъчно прозрачност по полския случай. Има на съмнение във връзка с обхвата. Имаше смяна на прокурора. Разгледа се въпроса с ограниченията на правомощията на жертвите. Когато една страна даде ход на някакво разследване, но се натъкна на трудности и спре това разследване, като Литва, например, какви международни процедури могат да се задвижат? Защото много страни имат сериозни юридически затруднения. Винаги казваме на страните, че трябва да гарантират правосъдието. Това обаче не се случва. Мислите ли, че ще е възможно да се предвидят политически инициативи в Европа или в международен план, за да се направи нещо. Шест страни не са откликнали, както чухме от вас. Какви инициативи може пък ние да приемем в Европейския парламент? Или какви инициативи могат да приемат други институции, за да се гарантира, че тези страни ще откликнат на искането, което им е отправено. И как може страните да гарантират последващи действия спрямо това съвместно проучване, което споменахте в уводното си слово. Обръщам се и към двамата оратори от ИПРИВ и Световната организация за борба с изтезанията. Искам да попитам каква е системата за, за държаните, които не са толкова важни. никой не се съмнява, че Белхач е бил заподозрян за събитието от 11 септември. Какво можем да направим? Важно е да чуем какво вие смятате по този въпрос. И накрая, каква трябва да е нашата ответна реакция спрямо приятия в САЩ закон, според който жертвите могат да бъдат задържани без да се отправи обвинение. Това е невероятно нарушаване на човешкото достоинство. Не може ли Европейския парламент да реагира по някакъв начин на този закон в САЩ? Имаме споразумение все пак какви инициативи можем да предприемем. Сещам се тук за 57-те човека, които са задържани без да им отправено обвинение и за тях няма светлина в края на тунела. Не се знае какво ще стане. Вижте какво става в Йемен. Можем да си представим, че страни сътрудничали по тази програма могат да променят своята позиция и да помогнат. Нелегално, незаконно задържани хора. Това е неприемливо. Това са трагични събития, неприемливи. Трябва да създадем инструменти, за да се предотврати нещо подобно в бъдеще. Ако не успеем да хвърлим светлина върху случилото се, ще имаме много малка възможност в нашите демократични общества да създадем механизми за превенция. Това естествено е едно сериозно предизвикателство, с което трябва да се справим. Благодаря, Елен. Сега, ще дам думата на всички, които са поискали думата и след това ще дам думата на нашите гости. Така ще приключим. Сега ще дам думата на Ана Гомеш. Тя е докладчик сянка от името социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Аз разбирам важността на този въпрос и също това, че шест страни не са отговорили. А важно е, но не е определище. Аз мога да ви кажа, в нашата страна имаме брилянтни юристи и ще, ще излязат с брилянтни отговори за господин Емерсън. Но ще скрият истината. Важното е, да си спомним за делегацията, в която и Сара Латфърд и аз участвахме. Поискахме да се срещнем с а, а, служители от а, Националните разузнавателна служба и ни беше отказано да се срещнем с тях. Искахме от какъвто и ранг да се отвиш или от по-нисък. Ето ви нещо много важно, значимо като факта. Те също така uh, тези, които взимат решения, трябваше да бъдат консултирани за всяка една операция, каквато и да била операция. И те се отказаха да се срещнат с делегация на Европейския парламент. Тогава дори министър на отбраната, който сега е министър на а, вътрешните работи. Единственият, който се срещна с нас, беше външния министр. Но той всъщност излъга, повтарям, излъга в тогава го питах защо не ни дадахте списъка от полетите от и до Гуантанамо над португалска, които прелитат над португалска територия. Става дума за министри в португалското правителство. А, а той отговори, че такъв а, списък съществува. Той съществува, той попадна в ръцете ми същия този ден и аз го предоставих на комисията по разследване. А министъра излъга и излъга и дори когато отговори в писмен вид а, на комисията и преписа, че това били операции под шапката на НАТО. Операцията Enduring Freedom, например. Тя беше НАТО операция тогава по отношение на Афганистан. И аз написах на генералния секретар на НАТО. Той ми отговори, като ми отрече каквато и да било операция, вързан, обвързана с Гвантанамо, за такова, за нейно съществуване. Аз пазя още това писмо. И съм го предоставила, мога и на вас да го представя на, ваш, на комисията. Това ме връща към първия въпрос. А, въпроса свързан с НАТО. Съгласна съм с господин Емерсон, че трябва да напираме, да настояваме за повече отговорността по отношение на политически решения, свързани с сътрудничество, съучастие в такива практики, но и когато те биват прикривани към онези, които ги прикриват. А има много такива. Е, отговорни лица, които взимат решения, политици. Не само това, но дори се, прикри, се, се прикрива, дори е конфиденциална и съдебната процедура. Този списък, за който казах, е, той е много интересен, защото освен граждански а, е, полети, и тук не говорим само за ЦРУ и за много други агенции, много други военни, за съжаление, които са замесени, тъй като много от полетите например в този е, разкрит от мен списък, са всъщност военни полети. И не са само американски. Дори саудитски и калковейтски военни полети до и от Гвантанамо. И са кацали за кратък престой в, на португалска територия. И нека финализирам това, което искам да изтъкна в нашата работа ние трябва да хвърлим възможно най-много светлина върху всичко това, а въпросът за отчетността, отговорността е ключов. Ако искаме ние да, на нас да ни се вярва като хора, които а, търсят човеш, спазването на човешките права в контекста на борбата с тероризма и през, да преследваме продължаващите нарушения, и то не само свързани с Гвантанамо, но и по отношение на освободените по, в рамките на програмата на Съединените щати, тъй като не, могат да, не са могли, разбира се, да бъдат върнати на държавите си по происход, но пък са били жертви на други изтезания, друг вид изтезания. Аз говоря в, ключа, в случая за един случай. Той е бил предаден в европейска страна, който вече две години се намира в състояние на психологически тормоз, тъй като не му се да издават документи, не може да си намери работа, не може да се придвижва никъде, не може да пътува, не може да научи езика на страната. А това е един сирийски гражданин. Естествено, че не могат да го върнат обратно на Асад. Той всъщност със собствени сили е научил езика на държавата, в която пребивава, но не може да си намери работа. Един негов роднина, който също е бил в Гванданамо, е предаден на друга държава. Ръба, Живее сега също в много а, тежки обстоятелства. Те трябва, има нужда двамата да се срещнат поради факта, че единия страда от сериозно заболяване – и въпреки, че им се обещават документи, не ги получава. Аз знам, е, това, което говоря, го познавам добре. Продължават е, тези нарушения на правата на дълго е, задържани бивши затворници от Гантанамо. Това лице, за което ви казвам, няколко пъти чука на вратите на Американското посолство там като иска да бъде върнат в Гантанамо. Представете ли си? Благодържа. Благодаря ви. Сега имам още двама души на списъка. Има ли и други желаящи да вземат думата? Няма. И аз всъщност с това а, приключвам списъка. Благодаря, госпожо председател. Зачитането на върховенството на закона на човешките права се ляга в основата на борбата с, с тероризма. Трябва да бъдат зачитани основните права. Стратегията е много ясна в тази връзка с правене с тероризма в глобален мащаб, като същевременно се спазват човешките права, така че хората да живеят в пространство на свобода, справедливост и правосъдие. През 2006 година съвета прие заключения, които посочват, че съществуването на места за задържане на заподозрени терористи са незакони. Не трябва да има тайни места за задържане на заподозрени лица. Местата за задържане трябва да бъдат официално признати и трябва да се знае тяхното местонахождение. Освен това, всички лица, лечени от свобода, трябва да имат право на справедлив процес и то без ам, отлагане. Трябва да бъдат спазвани националните стандарти и държавите членки трябва да действат неутрално и професионално при разследването на случаите за предполагаеми изтезания. Трябва всички да се обявят срещу незаконните изтезания и незаконното хвърляне в затвора. 24 януари в 2000, през 2009 година беше обявено официалното затваряне на а, места, в които се извършва незаконно а, измъчване на заподозрени лица. Освен това, Америка, а, Съединените щати се присъедини към декларация, която посочва, че трябва да се е, прекратят практиките на незаконно задържане и предаване. Трябва да се спазва в тази връзка и международното право за бежанците. Трябва да се забрани използването на измъчвания и друг вид нечовешко третиране. Европейския съюз продължава да води диалог с Съединените щати по всички аспекти, свързани с международното право и тази част от него, която се занимава с борбата с тероризма като се правят усилия да се премахнат практиките, свързани с тайно предаване и задържане. И има случаи, в които има е, незаконно задържане на хора, е, тяхното изчезване, отвличане и така нататък. Водят се и е, диалози с трети страни, диалози свързани с, с спазването на човешките права хора, които са заподозрени, не трябва да бъдат хвърляни за дълъг период от време затвора. Те трябва да имат право на съдебна защита и на справедлив съдебен процес. Борбата с туризма понякога се използва като извинение за предприемането на мерки, които имат незаконен характер. Не може а, антитерористичните мерки да се използват като претек за ограничаване на правото на сдружаване, а, на свободата на медиите и е, свобода на словото. Има разпоредби, свързани а, с защитането на човешките права и а, забраняването на порочните практики за нелегално задържане и предаване. Многократно са обсъждани тези теми. А, теми, които са актуални и за а, Северна Африка в момента. В тази връзка а, се предвиждат проучвания, свързани с задълбочени реформи в. А, разследващите органи в страните в, от региона. На конференция на Червения кръг и Червения помест през 2011 година беше подадена декларация, че съществува загриженост за отвличането и ам, изчезването на а, хора, представители на съответните организации. И надеждата е, че това ще бъде прекратено до следващата конференция на двете организации през 2015 година. Благодаря ви. Това беше едно много бързо обобщение. Може ли да отговорите на един въпрос? Въпрос свързан с, с нашите съседни държави. Вие засегнате този въпрос. Какво смятате за сътрудничеството на разследващите органи на държавите членки с а, таните служби на новите правителства в някои от съседните страни? Доколкото знам, този въпрос не е бил обсъждан в диалога, провежен с въпросните страни. We have with us a, uh, a representative. Имаме и представител на комисията, Генерална дирекция правосъдие. Не знам вашето име, извинявам се. Може да се представите. Благодаря. Госпожо председател, Антуан Бюше се казвам от Генерална дирекция правосъдие. приканихте комисията да се изкаже тази сутрин. Както знаете, комисията вече поддържа тесни връзки с вашия докладчик госпожа Флотра. Има вече няколко документа, носещи подписа на комисар Рединг е, и те са представени и на различните разследващи органи в държавите членки е, за тези незаконни задържания от 2007 година насам. Комисията винаги е защитавал позицията, че тази програма за задържане е свързана с нарушаване на човешките права. Искаме да напомним на държавите членки, че те носят отговорност за да гарантират спазването на човешките права и освен това те имат и международни задължения. Например, имаме член 2 и 3 от Конвенцията по човешки права. Има и независими документи. То говоря най-вече за конвенцията за превенция на изтезанията и на унизителното и нечовешко отношение. Така че има достатъчно добра правна рамка. Както знаете, нито комисията, нито Европейския парламент имат разследващи правомощия. Държавите членки трябва да внесат тук яснота относно случилото се. Естествено, че борбата с тероризма влиза в правната рамка на Европейския съюз и има различни становища, които можем да дадем с оглед на базовото право на Европейския съюз, становища, които отговарят на нашите базисни правни инструменти – Осъждаме естествено прилагането на някои принципи, които са в разрез с международното право и договорите и споразуменията, които съществуват между ЕСА и САЩ. През 2010 година влезе споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и САЩ. Това е само един пример. Комисията ще продължи да работи с вашата подкомисия и съответната комисия в парламента, за да продължим започнато през 2007 година, именно създаването на временна комисия. След казаното от господин Кинг, видях, че има още двама желаящи. Хауит, Лансбергис е, и на другите колеги. След това ще дам думата на другите колеги. Господин Хауит. Благодаря, госпожо председател. Изслушването е много полезно. Благодаря, че го организирахте. Моята партия управляваше в Великобритания когато се създаде за първи път проблема с тези тайни предавания, ние подкрепихме препоръките на Временната комисия, анкетна по своя характер. Трябва да ви кажа, че не трябва да има двойни стандарти трябва да има разследване на всички нарушения на човешките права, без да има страх и притеснение. И това ще продължи да бъде нашата позиция. Искам да напомня, че НП не присъства тук. Госпожа Андрикене е от самото начало, но НП ги няма. Не забравяйте, че в годишния доклад за човешките права, за който вие говорихте по-рано, госпожо председател, ЕКР и ЕПП гласуваха за заличаване на текста, според който трябва да има последващи действия спрямо доклада ФАВА, доклада, който ние приехме. И този текст ще се гласува в Страсбург следващата седмица. Надявам се, че колегите от НП ще Върна този текст следващия е, е, път, когато се гласува в среда в Страсбург. Това ще бъде много важен тест в среда в парламента за това дали сме готови да действаме и да слушаме какво ни се казва. Искам да благодаря на всички оратори, както казах на Клайв Смит, в началото, работата на ЕПО и на парламентаристите, не само тук, но и в националните парламенти на Европа, е изключително важна, тъй като тази тема не се потули. Все повече доказателства се появяват. Аз се гордея с ролята на Европейския парламент. Нямаше как да се справим без неправителствените организации и искам и да благодаря на колегата от ООН. До известна степен е иронично, че сте се обърнали към 9 държави членки и 6 не са откликнали. Мисля, че ще продължите да работите по тази тема и в бъдеще. Трябва в крайна сметка да стигнем до информация за това, което се е случило. По отношение на държавите членки, които не сътрудничат, това същите държави членки ли са, които казват, че трябва да се подведе под отговорност Асад, Албашир, Кадафи, когато беше жив? Това същите държави членки ли са? Тези, които казват, че не трябва да се забравя случилото си. Аз, ако това е така, искам да ги осъдя за тяхното лицемерие. Много важни теми засегнахте, но не казахте нищо за правомощията. А когато се нарушават известни политики, трябва да има последствия. Може и да нямаме правомощията, които искаме да имаме, но имаме правото да говорим. И е, всички вие, службата за външна дейност, например, не говоря за конкретни лица, е, трябва да говорите за нарушенията на правата на законодателството, които са се случвали в миналото. По отношение на другите гости днес, искам да кажа, че с вашите организации ние работим в тясна връзка. И накрая два коментара. Съгласен съм с Клайв Смит за това, че гласа на жертвите не трябва да е глас в пустиня. Благодаря за това видео, което показахте днес. Мисля, че по този начин разбираме каква е истината. Би трябвало да гарантираме, че Комисията по граждански права и свободи няма само да прави изслушвания, а препоръките им ще се очитат и няма да се забравят. Защото иначе можем да си правим колкото искаме изслушвания, да избираме докладчици, но нищо няма да се стане докато, да се случи, докато препоръките не се изпълнят. Благодаря, Ричард. Господин Ландсбергес. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател. Слушайки тази много важна информация и дебат, аз правя едно широко сравнение. Има ли наистина системна или селективен подход на ОНЕ или на Европейския съюз към всички доказани злоупотреби от вида, който дебатираме сега? дали всички тези органи го правят. Дали знаят за незаконните извънсъдебни процедури, практики за индивидуални колективни екзекуции, 2000 живота загубени, в тях и голям брой деца в най-отдалечения, дори в най-отдалечения ъгъл на Европа, Република Чечня, след втората инвазия на руската армия през 1998 година, 2000 година, има нарушаване на мирните договори, подписани от двама а, президенти, Елцин от една страна и президента на Чечня от другата страна. А, а, Русия пое ангажимента повече да не а, махлова. Но какво да кажем за тези практики, които са практикувани и които всъщност продължават? И също и в следколониални зони по други места на света с един, едно нулево спазване на човешки права. Европейс, а, извинете, Обединените нации трябва наистина да се борят с всякакви е, системни е, лицемерни оправдания за такива практики. Това е моето становище, моята тревога относно а, е, способността на ООН да направи това. Благодаря. Господин Ламбергес, сега Сара Латфорд. Благодаря, че ми позволявате още веднъж да отговоря на бележки. Първо, въпросът е, се отнася до Конвенцията за насилствено изчезване. Какво повече да направим ние? Държавите членки обмислят подписване на една декларация, но това, което ги спира да го подпишат, а, всъщност дали всичко това няма някаква друга причина и е свързано с казаното току-що от Ричард Хауейт, т.е. дори при ограничение правомощия на Европейския съюз, макар да има такъв имидж на всемогъщна институция, всъщност ние страдаме именно от липсата на прерогативи и на ниво държави членки. Ето ви отговор на въпроса защо не могат да бъдат подписани, да бъде подписана тази конвенция и какво спира координаторите на борбата с тероризма да сътрудничат с представители на органите на разузнаване за по-голяма отговорност. Благодаря. Просто едно пояснение от моя страна. Ако правилно разбирам основните насоки срещу изтезанията, се казва, че тайните служби на държавите членки не могат да а, имат такива тайни а, места за задържани. Може ли да го потвърдите, че държавите членки са по, а, наистина заявяват, че не са прилагали практиката на задържане? Сега давам думата на различните участници в панела в различен ред. Първо ще дам думата на Стафорд Смит. Благодаря. В отговор на това, което беше споменато, да кажа първо, въпросът свързан с това как да реагираме. Тук не става въпрос само за човешките права. Какво означава защита на човешките права? Да се отнася да има едно а, нормално и човешко отношение а, към а, хората. Да може да се поднесе извинение, когато се допусне а, грешка от страна на а, високопоставени политици. Това е нещо, което случва още от ранна детска възраст. Когато се препънеш в някого и кажеш е, извинявай, дори едно тригодишно дете ще разбере за какво става въпрос. Видяхме и това е, видео. видяхме какво се съдържа в посланието. Госпожа Сара Летфорд е, спомена няколко аспекта които са от значение. Първо, хората, които са били е, хората, които са били задържани в Гуантанамо, 85% от тях са били обявени за невинни след е, това. 179 е, са душите, голяма част от която са били освободени. Може би сред тези хора има екстремисти, лунатици. Това не го отричаме. Но а, през последните 100 години е изградена една система за а, справедливо за справедливо преследване и осъждане на заподозрените лица, система, която бе опоручена. Сега, по отношение на това какво искаме да направим и как можем да постигнем отчетност. Трябва да признаем, че наказателното право понякога ам, се използва безогледно. Има, предоставят се доказателства, някои от тях са ам, поверителни, не се знае какъв е техния происход. Ам, не се а, е, знае кой е бил изтезаван, а, е, кой не е. отделният индивид има право на защита. Има хора, които подават сигнал и ние не можем да обвиняваме такива хора. обаче, е, дори хората, които подадоха сигнал, не получиха а, необходимото внимание. А, високопоставени а, лица не им повярваха. Не повярваха, че американците изтезават хора в а, Гуантанамо. Както и а, господин Бехарш каза в своето видеообращение, трябва да се поднася извинение, когато се а, допусне грешка. Говорихме и за ам, границите на нашето а, доверие и дали можем да получаваме света, когато сме подкопали доверието в себе си и сме допуснали грешки. Говорим за Америка, за Франция, за, за Запада като цяло, за държави, които са били в, ам, въвлечени в тези действия но това, че, хора, че има искане нещата да си останат в миналото, да, да, да изпаднат забвение, това не го разбирам. В Обединеното кралство, например, преди 11 септември имаше иммигранти, които, бежанци, които идваха да търсят убежище. И а, когато ние а, ги приемахме, тогава, а, тогава бяхме определени като а, почтена държава. Ние не предполагахме, че тези, някои от тези хора след това ще а, задействат бомби в а, лондонското метро. Нещо се случва, нещо се случва в момента, нещо, което е много по-лошо от това, което направи президента Буш. Е, имам предвид е, президента Обама. И аз гласувах за него, защото за мен той беше една альтернатива. Виждам ужасяващите неща, които се случват. Искам да цитирам Харалд Кол. Той е правният съветник на госпожа Клинтън. Той е един много почтен човек, защитник на човешките права. Господин Кол попита по какъв начин можем да засвидетелстваме справедливост на нашите врагове. Аз съм бил в Пакистан, следващия месец пак ще отида аз се срещах с хора на представители лични организации там, с хора, които могат да ми кажат какво се случва. 16-годишно дете е Тара Казир. Той може би ще направи също а, видеообращение следващия път. Говорих с... А, не, всъщност той няма да може да направи видеообращение, защото три дни след като аз говорих с него, той беше убит. Проблемът с това, което правим а, в наши дни е, че ние продължаваме да прилагаме едни и същи методи на разузнаване в Пакистан. Ние губим поглед върху нещата. И това, което се случва в наши дни е много, много по-лошо от това, което се случи по време на а, управлението на президента Буш. Благодаря. Искам да ви напомня, че сме възложили едно проучване относно нарушаването на човешките права чрез използването на изтребители. И ще ви дам информация какво ще правим в последствие в парламент. Има писмена декларация. Имаме НПО, които също защитават хората, които са пострадали чрез такива нападения, отчитат се и съпътстващите щети. Сега давам думата на господин Штаберок. Благодаря. В началото искам да се върна на въпроса на Хелен Флотра относно характеристиките на системата. Когато разгледах доклада за местата за задържане на ЦРУ, останах с впечатлението, че става въпрос за нещо като мрежа. Не става въпрос за отделни полети, става въпрос за система. Ние се опитваме да разберем какво знаем за всеки конкретен полет, за всеки конкретен случай, но това е мрежа и няма как да си представим, че никой не е знал за такава система. Така че аз бих определил тази дейност като съвместна престъпна дейност, макар че не ми харесва този термин. Но това са термини от международното наказателно право. Другия въпрос, който зададохте по отношение на Либия. Когато има заговор на разузнавателни служби от различни страни, става въпрос за споделен интерес. Същото виждаме и в Пакистан, когато разговаряме с жертви или хора, които са чисто и просто изчезнали. Просто има конкретни интереси на разузнавателните служби, става въпрос за тайни сделки и ето защо тези алианси продължават да съществуват. Това е част от проблема. На второ място, административното задържане в САЩ. Риск е, че може да се използва нещо подобно. Има много политики от ерата на Буш, които продължават и при Обама – Е, всъщност, е, обществото като че ли вече приема нещо подобно. Това е нещо нормално. И е, ние като че ли приемаме вече това, което се случва в Афганистан. Днес четох, че Малайзия приема закон, според който се приема създаването на такива места за задържане. Обама продължава тези практики. Когато говоря с представители на гражданското общество в САЩ, оставам впечатлението, че те очакват Европейския съюз да се намесва. Европейския парламент има роля, трябва да се защитават тези принципи. Може да има декларация съвместна между САЩ и Европейския съюз за справяне с тероризма. Но без да се признае, че съществува проблем, без да имаме прозрачност, няма как да успеем. По отношение на това, което се случи в Женева в съвета по човешки права, трябва да кажа, че е отвратително, че имаше отказ да не се чуе даже е, тази декларация, която е, беше предвидена А по отношение на страните, които не откликват, трябва да кажа, че е много важно комисията ви да направи ясни препоръки за последващи действия спрямо местата за тайно задържане. И накрая, по отношение на жертвите и отчетността. Едно от предизвикателствата, когато говорим за абсолютната забрана винаги се прави разлика между виновни жертви и невинни жертви. Но това всъщност не трябва да е така. Когато има жертви, трябва да се види защо се е стигнало до там, независимо дали са терористи или не. Не може да има средства за правна защита за добрите жертви, но не и за другите. И още нещо, нещо много важно, което спомена Сара Лътвард. Съвета по човешки права. Отчетността е в интерес на борбата с тероризма. Тя не е противник на борбата с тероризма. Ако в крайна сметка разберем какво се е случило, ще помогнем на борбата с тероризма. Мога да ви дам пример с Северна Ирландия – и изследването, свързано с така наречения случай Съни Блади. Не трябваше ли това да се публикува 40 години по-рано? Надявам се, че няма да чакаме 40 години, за да разберем какво се е случило с тайните задържани. И накрая един цитат от едно лице от Кашмир, което в едно изслушване каза Не разбирам защо трябва да защитаваме морала на войските. Защо, когато има едно изнасилване, да се защитават войските, за да се повдига техния боен дух? Това не трябва да се случва. И накрая последния гост. Като а, имам предвид толкова малко време, е, остава ще се спре на два важни въпроса, които за мен е, а, също са изключително важни като носител на мандат в контекста на борбата с тероризма. Първо, да кажете поименно шесте държави, които не са отговорили на питането. Аз работих на компютъра си, и търсих по дипломатически път какво е направено но се оказа, че това е невъзможно. Не става дума а, да. А, не е чак толкова трудно да знаеш, да разбереш кои са. Били са изпратени писма за по-нататъчно проследяване на 59 държави, участващи в съвместното изследване. но а, повечето са споменати само в историческия раздел на това проучване на именно тези 59 държави. 9 от 59-те държави, които са получили такива писма за по-нататъчно проследяване, от тези 9, 3 казахме, че са отговорили Обединеното кралство Германия и Чешката република – Отговорите на Обединеното кралство и Германия са а, оповестени публично, а на това, този на чешкото правителство още не. А, мисля, че това мога да кажа по този въпрос. А, в края на кращата става дума за твърдения за сътрудничества, между, в които са участвали страни далеч извън границите на Европейския съюз. Пакистан отговори от името на Сенегал отговори от името на Африканския съюз. Всяка от тях, вместо да отговори на, на тези писма, искане, са изпратили писма до върховния представител, като са успорили това проследяване, което се провежда и според, че носителите на мандата надвишават прерогативите си по отношение на искането си от тези държави да, дадат отговор. Така че, имайки това предвид, аз съм съгласен с коментарите казани няколко пъти, че има действително плачевна липса на отчетност и поемане на отговорността. Включително и в държави, които винаги са говорили, че трябва да се борим с ненаказуемостта. и че трябва да се идентифицират тези, които носят отговорността. Някои а, а, от е, тези неща са свързани с е, е, защита на националната сигурност в, с едно голямо преувеличаване обаче. Като се казва, че това е именно залога и говорихме вече, споменахме за този документ от 2 април на съда в Окра Колумбия по отношение на произволните предавания и неспособността да се потърси от отговорност от е, виновните. Тоест, е, е, в контекста на анкетата Гибсън по отношение на Полша и други случаи, други разследващи казуси. И ето, в резултат на всичко това, анкетата Гибсън се провали част от причината, че тук се намесва ефективно правото на правителството да наложи вето. И последицата от това вето е, че онези, които са представлявали гражданското общество и жалбоподавателите, не можаха да стигнат е, до края на процедурата, а и, и че не се намери достоверна информация, която да потвърди а, е, съучастничество. По отношение на връщане, има случаи с, е, по отношение на дисиденти от а, срещу режима на Кадафи в Ли, Либия, а и в а, наказателни преследвания и разследвания също а, се дават обещания, че ще се проведе едно ново преразглеждане и разследване, но това не става. И накрая ще кажа, че се получава една а, смешна ответна информация от е, съответните органи. Давам си сметка все пак, че поне Обединеното кралство е една от страните, които е отговорила и е дала обещание да сътрудничи в търсенето на отговорност и поне ми се казва, че полицейски екипи, които разглеждат е, твърденията за съучастие на полицейски и разузнавателни служби, наистина са поели искрен ангажимент и са се посветили да стигнат до истината. На една пресконференция, мисля вчера проведена, говорителят на премиера каза, че ще бъдат включени и някои бивши министри и че наистина разследването трябва да продължи до постигане на целта. Но пак повтарям, а, анкетата Гибсън се провали. Какво може да се направи да накараме тези 6 държави членки на Европейския съюз да откликнат, да отговорят? Първо, вие знаете сигурно, от вашата а и аз също ще отговаря на госпожа председателя в рамките на 24 часа. Ще посоча тези 6 държави. Няма съмнение, че са съществували системи, които са подсказали на тези държави да се участничат През ноември, декември, януари, февруари някои от държави, тези от големи брой държави са отговорили, а от други се очаква отговор. Една резолюция, която насърчава държавите да участват и да отговорят, смятам, че ще бъде от изключително голяма помощ. Аз също съм съгласен с възгледа, че парламента е именно органа, който има възможност да изпрати такова едно послание към държавите членки. И това да бъде една инициатива на Европейска съюз в рамките на в контекста на закрилата на човешките права. Едно изказване бе направено от мен и министъра на външните работи на Дания и координатора за борбата с тероризма, в което се казва, че първо, първо, то е било в, по случай 11 март деня, който се почита памета на всички жертви. в контекста на спазване на човешките права, докато се води борба с тероризма. И означава не само това, че Европейски съюз поема ангажимента да работи в тази област, и поне на теория да се намери обща почва между европейските държави, да се ангажират в прилагането на тези принципи. Предприяти са стъпки и има едно съгласие, един аки на лице за даване на насоки на други държави извън Европейския съюз. И ще завърша като прочета кратък отказ от този документ. Това, което ние казахме е, Европейския съюз, за съжаление, има натрупан голям опит в борбата с тероризма. Ние включваме измерението човешка справедливост, спазване на човешките права, прилагането на правосъдието Съдилищата имат богат опит. Изключително важна роля са играли правоприлагащите органи. Справедливи процеси, когато имаме стотици терористи зад решетките. Да се даде възможност за публични изслушвания, да се даде дадат права на жертвите и техните семейства, да се осъди тайното предаване, тъй като това противоречи на нашите общи ценности и също предоставя на терористите изопачени аргументи. Да преминем от теория към практика, принципа на спазване на правата на човека, правовата държава трябва да бъде един жизнен компонент на борбата, международната борба с тероризма. Мисля, че това послание отразява всичко това, за което говорих в моето е, послание, в моето изложение днес. А именно имаме общи, има общи ценности, които си споделят държавите членки. И има и инструмент за сътрудничество между тях – така че и парламентарни групи, които да работят в тази населка. Независимо от някои решения на съдилища, като това в окръг Колумбия. Никога да не позволяваме въпроса да бъде свален от дневния ред и винаги да работим в посока откриване на истината. Благодаря. Благодаря много, господин Емерсън. Гледам часовника, но ще помоля господин Кинг да отговори на въпроса на госпожа Латфорт. Много кратък бъдете, ако обичате. Благодаря, госпожо председател. Може би ще започна с въпроса на господин Хаует. Ние сме напълно съгласни, че трябва да се даде един добър пример за отчетността и това е важно, за да се укрепи доверието в институциите. Господин Буше почерта Та, по какъв начин комисията се занимава с въпроса свързан с отчетността в държавите членки, относно трети страни. Ценностите, които а, бяха а, споменати, те а, подчертават и очертават всички практики, които трябва да бъдат следвани в борбата с тероризма. Трябва да има отчетност при всички случаи, в които има нарушаване на човешките права. Трябва да има политически диалог ам, между отделните държави и в рамките на ОНЕ. Държавите трябва да разследват съвсем подробно и по законоустановения ред нарушенията на човешките права и твърденията за предаване, за незаконно предаване задържано. Основно въпросът за ам, отвличанията и изчезванията. Това е въпрос, който е в промощата на държавите членки. Имаше а, конференция, на която държавите членки а, обсъждаха този въпрос. Беше взето решение да се отправи искане а, към отделните световни институции и организации. Обаче националните парламенти имат последната дума дали да, ратифират, да ратифицират а, това искане. И така, искам да съдържа в себе си следното. Националните парламенти в крайна сметка решават кои случаи да бъдат случаи на изчезване и отвличане да бъдат а, разследване. Сега относно дали тайните служби в рамките на Европейския съюз са, включени в тайните задържани? Това е въпрос, на който не мога да отговоря. Благодаря. Казва председателя, ще закрия това изслушване, като искам да благодаря на всички, които взеха участие в изслушването. Благодаря за вашите анализи и коментари. Искам да ви уверя, че от името на нашата комисия ние ще се погрежим за това да бъдат изготвени и други препоръки. Препоръки които да доведат до това да има проследяване на това какво се случва след предприемането на мерките. Следващата точка е свързана с обмяна на мнение за положението на човешките права в Либия. Okay, now we proceed with the next. И сега продължаваме с следващата точка, както вече казах. А, редовно се информираме за актуалните събития в някои държави членки. Такъв е случая и с Либия. Господин Омар Бакет е тук. Той е ръководител на Международния институт за демокрация и оказване на помощ при провеждането на избори. Това е една междуправителствена организация със седалище в Стокхолм. Има ли нещо, което мога да добавя? Освен това, това е един проект, който е финансиран от Европейския съюз. Благодаря ви, че сте тук сред нас. Господин Дейвид Киер е тук. Той е заместник-председател на подразделението, отговарящо за Магреб. Ана Гомеш беше тук до преди две минути. Тя е нашият специален докладчик докладчик от страна на парламента, занимава се с въпросите в Либия. Надявам се, че тя ще се върне. Сега ще разместим реда на представянията, защото сме притиснати от времето. След тази точка от дневния ред ще имаме съвместно заседание с АФЕТ, комисията АФЕТ. Значи давам ви думата първо на вас, господин Бакет за това да ни кажете как виждате ситуацията в Либия. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на това, искам да благодаря на комисия за това, че ме покани тук. В неделя бях в Либия. Съвсем накратко ще ви информирам за това каква е ситуацията в Либия. Въпросите, които са от важно значение за това, което ще се случи в Либия през следващите месеци. Едната тема е управлението, другата тема е ам, обединението на на нацията. Има конфликти в южната част на страната, има конфликти и на запад. Има части от страната, които искат да се отделят. Изборите. Изборите също е важна тема и по какъв начин те ще бъдат проведени. Те ще са важни за това дали а, Либия ще остане такава каквато е в бъдеще или ще има а, промени. Относно обединяването. Много хора смятат, че тази тема е свързана само с тези области в Либия, където има конфликти. и че тази тема се отнася само до области, които са окупирани от подръжници на Кадафи. Но не е така. Либия трябва да се помири с самата история. Има посещения в области, където има връжди между отделните племена и където има много сериозни конфликти. Има и много пречки за помирението. Защото мерките за компенсации, за обещания никога не са функционирали. Либия е отделен случай. Част от правосъдието е блокирани, защото тези преходни власти не са не се позовават а, на преходното а, право. Когато говорим за правосъдие, не говорим, че трябва да бъдат обвинени само тези, които са поддържали кадафия, ами също и възстаница трябва да бъдат подведени под говорност. Имам преди част от тях. компенсации, когато се говори за компенсации, говорим за земя, за къщи, за собственост. Няма ресурси, няма средства и а, за това не може да се поеме ангажимент. Знам, че има области в планинските части, а, където и а, двете страни са бедни. И тези, които са поддръжници на Кадафи и, и другите а, села, в които има възстаници и те са бедни. И така, племенните вождове поддържат напрежението в, в регионите, които споменах. Ние сме съгласни с това, че беше създаден преходен съвет за помирението в Либия. Трябва да се работи съвместно с този съвет. Преходния национален съвет и правителството определиха, че трябва да има седем съди, които се занимават с този въпрос. Трябва обаче да бъдат включени организации на жените, гражданското общество, представители на възстаниците и други важни личности, които са играли важна роля за развитието на страната. На, на следващото място, третия, а, третия елемент, свързан с обединението и помирението. 800 а, групи с милиции съществуват в а, момента. Те не представляват нито регион, нито племе когато се говори за Либия, мислят хората за Триполи и за Масрата, но не всички произхождат от там. 90% от населението в Либия живее в градовете и във всеки един град има по няколко племена. Може да си представите за какво става въпрос. Някои от тях продължават да, и да, да действат. Ислямистите, салафистите, либералите, левите. Има и други фракции. Ние мислехме, че една от ам, е, един от проблемите ще бъде те да бъдат обединени, да бъдат мобилизирани, защото те преди не са били а, мобилизирани, преди да се знае по кой път ще поеме Либия. Има един прост а, въпрос – ние наблюдаваме Египет и Тунис и ние не искаме нашата революция да бъде изкривявана от никога, казват е, либийците. За нас е важно какво ще се случи след изборите. Нека да се върна към е, темата за изборите. Е, втората група, това е една много една много а, важна група, която а, включва в себе си младите хора, представители на гражданското общество, една много жизнеспособна група. А, тези хора са много добре организирани и искам а, да кажа, че тук голяма роля изигра финансирането на Европейския съюз, финансирането на, а, проект, на проекти в а, Ливия. Има няколко стотин е, организации на гражданското общество в е, Либия. Те играят много важна роля в е, формирането на бъдещето на Либия. Всички тези елементи, когато бъдат обединени, обединени не на едно място, но обединени в подобни стратегии и програми ще доведат до помирението и обединението на Либия. обаче има опасения, че тези действия могат да бъдат подкопани от начина по който ще бъдат организирани изборите в Либия, които ще се проведат през юни. И ако тези избори се проведат в, през юни, то ни, никой от нас тук в тази зала, нито пък някой в, от хората в Либия ще иска а, да да приеме резултатите а, от а, тези избори. Има а, все още проблеми с организирането на изборите, с, а, с избирателните а, райони с бюлетините и така нататък. Международната Международната общественост осъжда действията в Либия и това, че нещата са лошо организирани. новите а, партии, които се сформират, те трябва да бъдат обучавани, трябва да бъдат организирани. А такова нещо не се е случило до сега. Ние подкрепяме а, а, подкрепяме искането за местни избори в Бенгази, в Триполи и така нататък. Временния национален съвет се съгласи с това предложение, правителството се съгласи с това предложение. И е добре да се проведат местни избори във, всеки град в Ливия и да се съставят управленски звена на местно ниво. Това е едно много положително развитие. Ние го подкрепяме, като извършваме обучения, обучения в полицията, в гражданското общество, обучаваме и членовете на избирателната комисия. Бих ви приканил да зададете някакви въпроси, ако имате, и сега да ви дам една обща представа на това, за това, което се случва в Либия. Сега се решава бъдещето на Либия. Ние трябва да я подкрепим. Не трябва да допускаме гражданска война в Либия. След 32 години Либия има нужда от а, подкрепа. А, трябва трябва да призовем представители на на либийци да дойдат тук и да кажат а, какво възнамарява да направят или бие да не се превръща в места като Камбоджа и други. Благодаря за вашите коментари. Сега на Гомеш, нашия докладчик. Знам, че Анна знае много по тази тема, но така или иначе, е, моля ви да се придържате в рамките на 5 минути. И така. Чували ли сте за априлските за 7 април. Каква е тази дата? Това е датата, на която се прави едно прочистване. Всяка година децата на университетските преподаватели, например, са убивани. Това е само пример за зверствата и проблемите, пред които са изправени либийците. Мъченията в центровете за задържане продължават. много от войниците на Кадафи, наемни войски от чат от други страни, младежи, тези хора са измъчвани в затворите. И всъщност нямаме капацитет за справяне с проблема. Както беше казано, няма да има помирение в Либия без да има някакъв вид а, преходно установяване на правосъдие. И тук международната общност трябва да се намеси. Всеки път, когато говоря с либийските граждани, с властите, разбирам, че ние трябва да им помогнем, трябва да сътрудничим чрез службата за външна дейност, например, когато става въпрос за случая с Сейф Ал Ислам. и трябва да сътрудничим и с Международния наказателен съд. По отношение на партизанските групировки, нека да сме наясно, това е единствения начин да има някаква сигурност, защото няма либийска армия, няма либийска полиция. Има просто едно название, но то е изпразнено от съдържание режима на Кадафи, след като си отиде, си отидоха и всички институции. Така че тези партизански бригади са единствения начин да има някакъв вид а, сигурност. Само, че действат в едно много трудно време. И съответно има нужда от много работа от страна на международната общност. Съответно трябва да се подкрепи така наречената реформа на сектора на сигурност. Естествено, че има и други заплахи, свързани с инфилтриране, манипулации от фундаменталистски групировки, от всякакъв вид престъпни банди. Бандити. Знаете, че имаше инцидент с много убити в планината на Фуза или Зоара, ако не се лъжа. Доколкото знам, става въпрос за битка между контрабандисти, които имат връзка с тези бригади. Още нещо, положението на мигрантите. Имигрантите бяха напълно презирани. Те бяха трудещите се в Ливия. Много от иммигрантите все още са там от бедни страни, от Африка, отвъд Сахара. Те нямат правен статут. Много от тях са в много тежко положение. Аз um, Получих информация за хора, които са били защитавани по време на режима на Кадафи, но сега са в много тежко положение. Срещнах се с едно семейство, което просто е било изхвърлено на улицата от лице, което е искало да си получи обратно собствеността, конфискувана по времето на Кадафи. И това е само едно семейство, с което се срещнах, само че Има и други е, хора. Е, например, едни палестинци, които чрез немска компания са били наети в Либия, но те нямат документи, нито палестински, нито либийски, нито каквито и да е, било други. Е, комисарията по беженците каза, че ще се опита да помогне на тези хора, но не прави нищо. Дори не може да им се за документи. Виждате какви ситуации, напомнящи на романите на Кавка изборите през юни. Разбирам какви предизвикателства има там, както каза Омара Албакат. Тези избори не могат да се радват на кой знае какво доверие, когато става въпрос за изискванията, които имаме към изборите. Не само ние, но и либийския народ. Но либийците казват, че тези избори от друга страна са много важни, защото те ще дадат възможност за създаване на правителство, което ще взима решение. В страни от липсата на капацитет настоящото правителство се чувства без каквито и да било правомощия да взима решения. Така че независимо колко рискове и недостатъци има по отношение на изборите през юни, те са много важни за либийците. И не съм сигурна, че след тях нещата ще се подобрят кой знае колко. Както Иен Мартин, специалният представител на ООН каза пред една група хора в Бенгази, аз съм раздавал неговата реч, тези избори трябва да се разглеждат като начало на един процес. Това са първи избори, ще има други. Ще има избори за избиране на Конституционно събрание, което ще изготви Конституция. Всички сме на различни позиции относно изборите през юни, но либийците, обикновените хора, са за тези избори, защото те знаят, че това може да доведе до някакъв вид създаване на оправомощено правителство. Аз съм съгласен с това, което казахте и за изборите на местно ниво. Аз се срещнах с наскоро избрания съвет в миздрата. Струва ми се, че те работят много продуктивно. Изборите там се считат за общо взето безпроблемни, само че нямаше нито една жена, която да е избрана. Изборният закон, въпреки всичките си недостатъци, дава възможност за значимо представителство на жените. Тук говоря за изборите през юни. Жените и младите хора са много важни, между другото. На конференцията в Париж преди няколко месеца стана ясно, че Европейския съюз има отговорност най-вече за овластяването на гражданското общество и аз мисля, че ние трябва да положим повече усилия да извадим на показ нашия екип там. Той трябва да работи в по-тясна връзка с гражданското общество. И тук не говоря само за Триполи и за Бенгази. Другите големи градове също са важни. Те създават в момента нещо като местно правителство. Това е важно, това е демократично като тенденция, но ние трябва да изиграем своята роля. И в заключение една препоръка. Ако може, трябва да прочетем а, декларацията на Иен Мартин. Там се казва, че е имал нападение срещу ООН, за съжаление, за щастие по-скоро. Никой не е бил ранен. Става въпрос за групи, които се опитват да дестабилизират положението, да се възползват от това много тежко положение, породено от липсата на управление. Някои от тях искат да преследват политически, други престъпни цели. Нека да ви кажа. Аз бях в Либия само преди две седмици и има напредък. Не подкрепям изключително черните краски, които рисуват медиите. Медиите е, рисуват а, е, изключително черни краски, или би има всички предпоставки да отиде напред. Искам да поздравя ООН за усилията. Искам да поздравя екипа на Иен Мартин. Държавите членки, които участваха в операцията на НАТО, не могат да отлагат и трябва да направят необходимото под ръководството на службата за външна дейност на ЕСЕ, защото не можем да се връщаме към тактики е, от преди времето на отстрелването на Кадафи. Знаете, че Снекози се опитваше да продаде аец на режима на Кадафи. Всъщност това беше потвърдено вчера от бивши ръководител на Арева в едно интервю пред Вестник Експрес. Благодаря, госпожо Гомеш, за вашите препоръки. Сега ще дам думата на господин Гир от службата за външна дейност и след това ще имаме възможност за въпроси и след това отговори. Господин Гиер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря Ана. Няма да навлизам в подробности по положението в Либия. Мисля, че описаното до тук дава ясна представа и по този начин се откриват и съвпадения с информацията, която получаваме от място от нашите колеги. Ние приветстваме ангажимента поет от Националния преходен съвет и от междинните власти в Либия, най-вече от страна на господин Джалил, за защитаване на човешките права. Ние потвърждаваме изключително положителната роля, която играе гражданското общество, не само на местно ниво, но и в международен план. Има полезни международни интервенции, освен това, приветстваме и ролята на другите участници в разговорите, най-вече Европейския парламент. Имаше визити наскоро, които помагат да се уточнят приоритетите. Уважението и защитането на човешките права трябва да са в основата на създаването на новите политически структури и системата на управление и тук трябва да има мерки на място. Разбираме какви предизвикателства има пред органите в момента, те са споменати. Говорим за въоръжените партизански групировки или милиции. Имаше нарушаване на човешките права в миналото на много широка основа и освен това имаше слаба администрация. Това са основните трудности. Европейския съюз се опитва да даде техническа и политическа помощ. От политическа гледна точка целта е да се започне траен диалог с властите чрез делегиране, чрез а, посещения на високопоставени политици, и имаше посещение на заместния генералния секретар господин Карковски. На тези срещи се говори за проблемни въпроси, като третирането на различните малцинства, правата на жените, правата на емигрантите, освен това и уважението на Международния наказателен съд. а каза, че трябва да се работи в тясно сътрудничество с МНС. Ние следим отблизо какво се случва и разговаряме и с либийските власти. Освен това, трябва да работим, за да гарантираме и действия от страна на европейските страни на място. Например, в момента вече се приема идеята за ускоряване на предаването на задържаните лица. Това е нещо положително. Продължаваме обаче да работим с ръководителите на мисиите на място и представителите на гражданското общество, тъй като още трябва да се направи. Международната общност трябва да се ангажира повече, най-вече ООН. Когато става въпрос за финансовото и техническото сътрудничество, знаете, че 80,5 милиона евро бяха заделени за защита на уязвимите групи от населението. Сега се опитваме да включим тук и други въпроси, като необезвредените муниции и взривни вещества. Продължаваме да даваме помощ е, и в тази област. Това са важни приоритети. В същото време, когато става въпрос за краткосрочните нужди, заделили сме 30 милиона евро. Целта е с тях да се откликне на проблеми на гражданското общество. 10 милиона са заделени за гражданското общество. Омар спомена няколко от проектите, включително и е, своя собствен. Няколко от проектите засягат е, жени. Ние подкрепяме и работа по възстановяване и жертвите на изтезания както и инициативи по възстановяване, подобни на тази на Омар. Освен това, даваме подкрепа за изборите, отчасти чрез проект специално посветен на, на, на, на конкретни теми. Освен това, опитваме се да предвидим и възможността за разполагане на наблюдателна мисия на изборите. По отношение на миграцията заделили сме 10 милиона за общностите изложени на риск. В същото време сме създали и мисии за оценка, които да определят нуждите на гражданското общество и медиите в средносрочен и дългосрочен план. Това достатъчно ли е? Ние смятаме, че действаме активно, опитваме се да намерим съществуващите възможности, за да се ангажираме с нашите събеседници на място, но естествено, че има ограничения пред нас. Изборите са през юни, гражданското общество е един по-дългосрочен събеседник. Най-важното тук обаче е не само да продължим да разговаряме с либийските власти, но и да гледаме отвъд хоризонта на изборите и да работим с местните власти, които са по-пригодени да откликват на средносрочните и дългосрочните нужди. Така че ние ще продължим да ускоряваме диалога с нашите партньори в Либия, ще продължим да подкрепяме либийските власти и приветстваме възможността за работа и с вас по всички тези въпроси. Благодаря. Чудесна информация получихме. Има ли въпроси? Някой колега иска ли да зададе някой въпрос? Аз имам два кратки въпроса. Първия. Доколкото знам, има много жертви на нападенията на НАТО и някои от НПО са повдигнали въпроса, че НАТО въобще не е е, взело отношение или не е взело правилното отношение, така че роднините на жертвите все още чакат информация за онова, което се е случило. Това част от вашата работа ли? Втория ми въпрос е към Ана. Един от е, бившите лауреати на наградата Сахаров, господин Ахмет Елсануси, доколкото знам, е бил номиниран за ръководител на преходния съвет в Шуренайка. Като столицата ще бъде в Бенгази, вие ще работите ли с тези хора? Доколкото аз знам по първия въпрос, има 53 жертви, които са идентифицирани от Amnesty International като жертви на бомбардировки на НАТО. И разбира се, въпрос за отговорността, поемането на отговорност и даването на компенсации трябва да се реши в разговор между нас и НАТО. Броя на жертвите по него не бива да се дига шум толкова, че са много, защото има хиляди жертви. Първо жертви на войските на Кадафи, а също и на неспособността, на некомпетентността на самите бойци, защото това са хора, които нямат военна обуч... тренировка, нямат опит и за всичко това, което става в центровете за задържане. Но доколкото аз знам, 53 са жертвите на атаките на НАТО, според Amnesty International и НБО-тата. Това е, те са единственият ми източник и мисля, че този въпрос трябва да се повдигне пред НАТО. И нека да кажа, че голяма част от тези жертви на НАТО, така да кажем от Либия, Всъщност сега се случва това и в Сирия, тъй като очевидно претекстът за а, интервенцията на, на НАТО по мандат на ООН дава оправдание за Русия и Китай да, преду, да попречат на съвета за сигурност да даде мандат за защита на хората в Сирия, на народа на Сирия. Дали това ще бъде реализуемо и ефективно е друг въпрос. Но факта, е, че НАТО получи този мандат посредством резолюция 1973 на, 1973 на, на съвета за сигурност. Обаче съвета за сигурност тега и не поиска обратна връзка за това какво е станало по време на а, операцията и ето сега резултата обструкцията от страна на Китай и Русия. И ужасната цена платена от а, либийците. Ние бяхме преди време на границата близо до Холмс. И знаем, че положението, можем да кажем, че положението е ужасяващо. Сега господин Зануси, Делегация на парламента начало с господин Лафранка, аз и други членове срещахме с господин Алзанус и обядвахме с него и други ръководители от Бенгази. Разбира се, едно от посланията, което ни бе връчено, така да се каже, от, а, а, имаше представители на външната службите за външни дейности, а именно, че е, те са много разтревожени от затварянето на офиса на ОНЕ в Бенгази, който е съществувал по време на цялата е, война. И разбира се, това също е свързано с факта, че всички е, вниманието бе съсредоточено в Триполи, някак си отклонено от Бенгази. И ние усещахме, че наистина има една тенденция да се утвърди важността на Бенгази в а, а, това положение, в което се намира Либия. И това обяснява тази декларация. А, а именно в духа на автономия за Ширенайка. Имаше и сред други среди една тревога и даже паника, че става дума за някаква вече форма на независимост. Но това е нещо, което ще бъде решено в рамките на процеса, конституционния процес и изборите. Между другото, нека ви кажа от това, което аз знам, че съвсем здравомислищо е положението, че при това. A, a federal system при тази федерална система между градовете, такъв един подход е разумен. Благодаря. Беше отговорено чудесно от страна на Анна. Аз само тъй като говорим за това, си спомням, че миналата седмица бях Зоара по, в рамките на преговорите за спиране на огъня. И в двете заседания по тези конфликти, се стигна до решението, възможно най-скоро да се проведат местни избори. И от всякъде казваха, моля, моля ви, ако искате Либия да има бъдеще, подкрепете местните избори. Местните избори са клю... критичен, критична брънка в веригата. И имаме нужда от подкрепа и аз се надявам, че е, и това ваше заседание, приятелите ни в комисията. Всички ще подкрепят изборите. Благодаря още веднъж, преди да приключим по тази точка от дневния ред. Искам да благодаря е, на представителя на либийското посолство тук. Е, здравейте, казва председателката. Благодаря ви, че присъствахте и следяхте дебата. За И сега вече това заседание, което беше заседание само на нашата комисия по човешки права, придобива формата на съвместно заседание с комисията ФЕД, комисията по външни работи. Обикновено става така, че нашите становища и доклади на нашата комисия се гласуват в АФЕТ, но този път като че ли нещата са обърнати. АФЕТ се обърна към нас и ни запита дали могат да гласуват в едно заседание за, по една процедура за, за на, даване на съгласие за присъединяване на Европейския съюз към договор за приятелство и сътрудничество в Юго-Источна Азия. Често казано тема, по която аз, каза председателката, не съм под... запозната, но а, това е планирано от секцията а, и а, колегата ми от АФЕТ, господин Брок, може би ще председателства или някой от вице-президенти. Не може, няма ги. Добре, аз ще продължа да председателства. Причината е, че съвета поиска една спешна процедура за априлският пленарно заседание, за да ангажираме върховния представител а, да оповести пред а, а, предстоящото заседание среща на министрите на АСЕАН и министрите от Европейския съюз. Така че разширеното бюро на АФЕТ назначи господин Брок за докладчик за приемане на това съгласие. Обаче предложението за решение бе съобщено едва на 28-29 март в пленарна зала, което ще рече, че до не е, имало, не е било имало време да се проведе заседание на АФЕТ, за да го приеме. И аз мятам, че и това е причината именно да сме сега тук заедно. И господин Ланин, председателя на съответната делегация на парламента по Юго-Источна Азия, а, а, предоставя пълната подкрепа на своята делегация за тази процедура. Има ли някакви допълнителни бележки, някой а, парламентарист, който е работил, иска да а, се изкаже по това предстоящо гласуване? Няма. Добре, благодаря тогава. Ще е проведем едно единствено гласуване по електронен път. И предприемам, че се надявам, че всички политически групи са гарантирали, че тук присъстват или членове на Комисията по външни работи или заместници. Ще изчакам малко, каза председателката. Самата аз не знам кое копче да натисна, защото не съм гласувала до сега. И така. всички имате картите си, нали? Моля, нека тези, които са е, за да гласуват. Гласувахте ли? Приключвам гласуването. Да видим резултатите. Чудесно пълно мнозинство. Сега отново се връщаме в формата заседание на ДРОА, Комисията по човешки права и госпожа Андерикани да се изкаже по точка разни. Аз нарея укалибете Дел... Благодаря, госпожо председател. Относно съобщенията, които направихте в началото, исках да подчертая, че тук има един друг случай за нарушаване на човешките права. Става въпрос госпожа Лашина, която е журналист и е ам, активист за защита на човешките права. Тя е била за, а, арестувана в Москва, в нейния дом. Тя е била а, бита. Госпожа Милашина е журналист от вестник Новая газета и разследва убийството на Ана Политковская. Тя продължава с а, нейната работа, концентрира се и върху нарушаване на човешките права в Казахстан и Чечня. Госпожа Милашина постоянно е била подложена на натиск през последните години, била е заплашвана. Това всичко е свързано а, директно с нейната работа. Исках а, да ви попитам дали е възможно да поканим госпожа Милашина да дойде тук при нас в парламента или в нашата подкомисия да напишем писмо на руския посланник с, искането, с искане да се проведе разследване по случая и тези, които са нарушили закон, да бъдат подведени под отговорност. Благодаря, госпожо Андрекини, че повдигнате този въпрос. Чето в немската преса за този случай. Най-малкото, което можем да направим е да изготвим ам, становище, а, да изпратим а, писмо, но а, може в бъдеще да проведем изслушване свързано с ситуацията на активистите за човешките права в Русия. Благодаря ви. Сега сме в края на а, нашето заседание. Следващото ни заседание ще е на 25 и 26 април в Брюксел. Благодаря ви, закривам заседанието.